Okay. Ladies and gentlemen, Уважаеми дами и господа, добре дошли отново. Продължаваме заседанието си. Представям ви нов гост, министъра на науката и висшето образование, действащото, от действащото председателство на съвета на Европейския съюз, госпожа Барбара Кудричка. Много се радвам, че сте тук сред нас. С нетърпение очакваме дискусията. С нетърпение очакваме и следващите срещи по време на председателството. Заповядайте. Шановни пане... Шановни пане Przewodniczący. Уважаеми господин председател, работи ли микрофон? Jetzt, jetzt, jetzt ist okay. Oh, it's okay. <laughs> Thanks. Uh, yeah. New technologies. Шановний <laughs> пане Przewodniczący, Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа, всички знаем, че Европейският съюз в момента е изправен пред множество предизвикателства и драматични събития. Има много събития, каквито до сега не сме преживявали. Освен това се намираме в сериозна финансова и економическа криза, следствие на което доверието на гражданите към Европейския съюз започва да спада. Целта на нашето председателство е не само да намерим път, изход от кризата, а и колкото може по-бързо да тласнем економическия растеж напред. Обедена съм, че изследванията, технологиите, иновациите са ключов елемент за растежа и създаването на по-добро бъдеще на европейците завоеванията в рамките на економическия растеж могат да стават на базата на интелигентни действия, отчитащи социалните елементи. Това от своя страна е възможно чрез пълно използване на всички економически и социални възможности във всички държави членки. Най-вече трябва да се мобилизира целият интелектуален капитал на Европа. Този интелектуален потенциал на Европа е общност на талантите и на мъдростта, общност на зданията и доверието, общност на институциите, които предлагат на всички равни шансове и възможности. Полша е държава, която преди глобалната економическа криза почти току-що се беше присъединила към Европейския съюз и дълго време беше нещо като остров между другите държави членки. Полша е държава, която с, в пълна степен залага на млади хора в деловия живот, економиката, културата и науката. Именно поради това ние осъзнахме, че интелектуалният капитал на целия Европейски съюз трябва да се превърне в приоритет на нашето председателство. Естествено, че председателството няма да успее да се справи само. То ще трябва да работи заедно с всички институции в Европейския съюз, но най-вече с парламента, Европейския парламент. С други думи, необходимо е сътрудничество между държавите членки и комисията. Така ще се приближим към общата ти си цел. Ще работим като кройка, разбира се, с колегите от Дания и Кипър, за да можем да сме в състояние да прилагаме общата си програма, в която са очертани следните цели. Продължавам на английски. Да се гарантира това, че ние ще излезем по-силни от кризата чрез засилване на международната конкурентоспособност. Стратегията Европа 2020 година трябва да се изпълнява ефективно от държавите членки и европейските институции. В център на вниманието ще бъде економически растеж, който е интелигентен, приобщаващ и устойчив. За целта Европейския съюз ще насърчава нови източници на растеж, като интелектуален капитал и екологосообразна економика, основана върху знания, която може да отговори на дългосрочните економически и социални предизвикателства и предизвикателства, проистичащи от промяната в климата, свързани с енергийната, достатъчност и опазването на екосистемите и биоразнообразието. Бъдещи економически успех няма да е възможен без увеличени инвестиции в научно-изследователска и развойна дейност, обучение и образование. За тази цел Съюзът ще трябва да продължава с усилията си по изпълнението на триъгълника на знанието създаването на реално действащо европейско изследователско пространство да намалява фрагментираността и разпокъснатостта на научните изследвания и да увеличава мобилността на научните работници. Необходимо е да се подобри взаимодействието между европейската и регионалните политики, и необходимо е да бъдат привлечени повече заинтересовани страни интелект. в разработването на политика. Jak Państwo wiecie, процес osiągania tych celów. Както знаете, уважаеми дами и господа, процесът на постигане на тези цели вече започна. И то не само с новата стратегия Европа 2020. На първо място това стана чрез приемането на инициативата за иновативна Европа. Това е най-важната инициатива за нас. Съветът по конкурентоспособност миналата година през ноември прие заключения, които са важна съществена част от дебата на срещата на върха на тема иновации в Европа през февруари тази година. Сега полското председателство възнамерява да постигне сериозен напредък по отношение на инициативите и търсенето на нови решения в рамките на инициативата Иновативна Европа. Образованието, развойната, научната дейност са база за прогреса, те са базата на модерното, модерната економика. Само така можем да създадем условия за економически, економически растеж и да откликнем на най-важните предизвикателства през човечеството. По този начин ще създадем предпоставките за устойчив, балансиран растеж в Европа, една от основните цели на стратегията Европа 2020. Една от целите на тази стратегия е държавите членки на Европейския съюз до 2020 година да заделят 3% от брутния си национален продукт за наука и развойна дейност и то да се, и тази дейност да се финансира не само от националните бюджети, но и от частния сектор. Европа трябва да се чувства отговорна не само за себе си, а и за всички държави членки като цяло. За... Именно по този начин ще отчетем и принципа за, социал... за солидарност използването на интелектуалния капацитет и капитал ще доведе до съществени промени в Европейския съюз по отношение на инструменти, методики, процедури, така че и в бъдеще цялостния потенциал на Европа да може изцяло да се използва във всички региони, във всички държави членки. за да направим развойната и научна дейност колкото може по-добра и комплексна, трябва да осигурим равни шансове за участие на всички държави членки, както повелява принципът на солидарността. Има изследователски региони в Европа, които до сега не са имали достатъчно добри шансове за развитие. Липсващото представителство на регионите и държавите членки е порок, който трябва да отстраним. Във връзка с това е важно да се съобразяваме с разумни мащаби, мащаби, които са надежни и будят доверие. По този начин ще се мери научният потенциал на държавите. Съветът се обърна към комисията с молба за разработване на съвременна интегрирана система, която да дава възможност за по-добро измерване на прогреса и иновациите във всички региони и държави членки на Европейския съюз. Пред Европа. Е, Иновациите са и най-важното, решаващото предизвикателство, пред което е изправена Европа в момента. Средствата и инструментите за действие трябва да бъдат активирани, за да можем съвместно да се справяме с проблемите, предприемайки съвместни мерки. Във връзка с това е важно да продължим да разработваме общи инициативи, пилотни проекти, партньорства за иновации, както и проекти за здравословно и активно устаряване на населението. Европа наистина трябва да окоръжи най-големите си таланти да дадат своя принос в осъществяването на тази цел. Европейското изследователско пространство и разпоредбите свързани с него изтичат през 2014 година. Тоест, предстои наистина да съществува общо пространство за иновации и изследвания. Това ще стане с помощта на новите финансови инструменти. В рамките на Европейския съюз ние сме длъжни да използваме съществуващия потенциал и да се възползваме от всички възможности за извършване на изследователска дейност в Европа. В този смисъл полското председателство възнамерява да осъществи редица проекти, съобразени с графика на комисията и съвета. Те ще обхващат разработване на нова програма, която ще наречем Хоризонти. Това ще е една нова рамкова програма, която да бъде по-ясна и по-достъпна за потребителите. За нас е важно да се постигна не по-добра взаимна допълняемост между фондовете, средствата по рамковата програма, кохезионните фондове и така нататък. Най-вече за нас е важно да се опростят процедурите за финансиране, отчитане и оценка на проектите по рамковата програма това упростяване ще стане в две посоки. От една страна по отношение на финансовите инструменти и от друга по отношение на премахване на административни пречки. Консултациите за следващата рамкова програма няма да се провеждат само на ниво съвет. Ние смятаме, че комисията още в края на ноември ще съобщи а, своята програма. А, възнамеряваме да проведем и конференции и срещи именно с цел консултиране по темите, които комисията до ноември ще ни представи на базата на Зелената книга. В Польша предвиждаме да проведем много интересна програма интерактивна Европа. Това е, ще бъде на 19 и 20 октомври. Някои от темите в дневния ред са следните. Въпроси свързани с приемането на законодателния пакет за създаване на новата рамкова програма. В това, във връзка с това трябва да изразя благодарност към унгарското председателство за напредъка постигнат по отношение на Евратум. Ще продължаваме да полагаме усилия за намиране на най-добрите решения. Говори и за бъдещия регламент. Сега изчакваме заключенията от оценката на пилотната програма за европейско партньорство за активно и здравословно устаряване. Това също е въпрос, който смятаме да обсъждаме на официалното заседание на съвета в Брюксел. Естествено, че за нас е много важно да установим кои са спецификите, кои са различията и кои са а, общите неща между партньорите, за да можем да планираме дейността си по-добре. Говоря за научни институции, които отчасти си приличат, отчасти обаче се различават от гледна точка, ако щете само на правния си статут. Именно за това на 19 и 20 октомври в Варшава ще проведем Европейски съвет по иновациите, на който ще се занимаем именно с тези въпроси. Ще говорим и за пълноценното използване на интелектуалния капитал на Европа широкомащабното използване на инструментите, с които Европа разполага, е много важно. Европа е богата именно с тези инструменти. Просто трябва да станат по-ефективни. И университетите, и научно-изследователските звена. Това ще бъде дискусия по повод на първата среща на министрите в Сопот която пък ще се проведе още на 20 юли в подготовка на съвета в Сопот. Мисля, че и други мерки, които смятаме да предприемем, например спре, а, среща на всички стипендианти на стипендията Мария Кюри, конференции, които председателството ще съпътства. Такава ще има, например, в Краков там ще проведем допълнителна е, конференция, съпътстваща е, срещата Атомиум. Именно по този начин ще подготвим най-добре рамковата програма. Знаете е, колко е важно това, което се случва и в университетските среди, и в политическите, и в економическите. Тази дискусия, този широк дебат включва, разбира се, и Европейския парламент, защото всички ние заедно ще начертаем пътя за по-добро използване на способностите на Европа да се обновява. При сегашните тежки условия за Европа, мисля, че това ще бъде едно уникално решение и същевременно единствено възможно решение. Едва ли някой ще възрази. Това беше, което исках да ви кажа като увод. Сега съм на ваше разположение. С удоволствие ще отговоря на въпросите ви. Ако имате такива, с удоволствие ще си отбележа вашите позиции и бележки, които изразите тук. Благодаря. Благодаря, госпожо министър. Смятам, че никой тук няма да ви възрази, че въпросът за бъдещето на Европа зависи изключително много от това, което ще направим в а, развойната и изследователската дейност. Именно това е от решаващо значение, само че трябва не да говорим, а да доказваме това чрез дела. Първия е колегата Гирек. Е, ден добри, пани министър. Благодаря ви, господин председател. Бих искал да приветствам госпожа министър много се радвам, че вие и известен професор по право представлявате тук, извинете, представяте тук приоритетите на полското председателство в областта на науката. Ние знаем, че науката е в основата на иновациите в Европейския съюз и единия пазар. Точно иновациите са унези, които до голяма степен определят нашата конкурентоспособност. Дали имаме конкурентно предимство. Но има още нещо, върху което ще се спра по-подробно. Това е нещо, което има огромно въздействие върху цялостната политика в областта на иновациите. Ние сме комисията по изследвания, промишленост и енергетика. има едно нещо, което като че ли е най-важното в нашата дейност. Аз си мисля, че има една грешка. И тази грешка е, че ние понякога се изкушаваме от тази преобладаваща доктрина, тази доктрина доведе до някои инициативи, дори някои флагмански инициативи са инициативи на нашата парламентарна комисия. Въпросът ми е обаче дали тази доктрина е правилна. Това, което имам предвид, може би ще изненада доста хора. От два децидуе о змяна климату. Това е един недоказаната теза, че въглеродният диоксид води до глобалното затопляне на климата. В Дърфор ще се състои заседание. Извинете, в Дърбан ще има важна среща на върха посветена на климата. най najważniejszym повод то бил таки, że występowa... И това е една много важна среща. Обаче, Проблемът е, че самата изходна теза, отправна теза беше погрешна. Да, наистина трябва да намалим и емисиите на въглероден диоксид, обаче дали трябва да бъдем толкова истерични. Международната експертна комисия по промяната в климата и изследва промяната в климата и тя се основава само в един основополагащ принцип, а именно въздействието на въглеродния диоксид. А има много други фактори, над 100 други фактора, които определят промяната в климата. Затова смятам, че Международната експертна комисия гради работата си върху само един единствен и то погрешен принцип. Срещата в Дърбан ще се проведе така или иначе. Дали не смятате, че в Европа трябва да създадем наш собствена европейска експертна комисия по промяната в климата? И тази комисия трябва да отчете всички променливи, всички фактори. Аз мятам, че тази Европейска експертна комисия трябва да установи кой е факторът, който действително предизвиква промяната в климата – Смятам, че трябва да променим подходите си към промяната в климата и трябва да изхождаме от правилни тези, защото иначе ние лишаваме от ресурси нашата научно-развойна и научно-изследователска дейност. Господин председател, приключвам само още един пример – Например, иновациите могат да ни помогнат да намалим емисията на въглеродния диоксид, но иновациите могат много повече да ни помогнат при адаптирането към промяната в климата. Благодаря ви, господин Мирович. Благодаря ви, господин председател. Добре е дошла, госпожо министър. Имам въпрос за нещо, с което се занимаваме в нашата комисия доста време, а именно бъдещата рамкова програма и съвместните рамкови програми за иновации и научно-изследователска дейност. Имам два въпроса. Вие споменахте това във вашето изложение, но аз бих искала и помоля да изясните нещата повече. Какво означава упростяването на рамковата програма, що се отнася до иновациите и научно-изследователската ден? Вие говорихте за административно упростяване. Смятам, че има и други сфери, в които може да се извърши упростяването. Освен това, по какъв начин ще гарантирате взаимодействието между структурните фондове и бъдещите рамкови програми? и дали ние имаме основания да създаваме нашата европейска научно-следователска инфраструктура и как да разработим такава инфраструктура в Европейския съюз. Госпожа Карвайо. Благодаря, господин председател. Бих искала да приветствам госпожа министър, и да и благодаря за подробното изслушение. To, to Програмата относно научно-изследователската и развойна дейност и иновациите. Първият ми въпрос е относно симплификация, извинявайте, упростяването. Uh, well... Бях докладчик по този въпрос, упростяването following the, the application and the implementation of упростяването. И наистина важни са законодателни тактове в тази насока. Смятам, че комисията трябва да получи много сериозна политическа подкрепа. Знам, че упростяването не е проста задача. От 71 Um, препоръки. Имахме 40, които се отнасяха до доклада на господина Оди за средносрочния или междинния преглед на рамковата програма. Междувременно започна друга рамкова програма. И бяха необходими промени в финансови регламент. Смятам, че трябва да се продължи с дейността по простяването и неофициалната работна група към съвета ще бъде много важна. Uh, Въпрос ми е свързан с бюджета. Гласувахме uh, в парламента предложението за следващата програма за развойно следователската uh, дейност. 100 милиарда евро. Предложението на комисията което дойде на 29 юни във връзка с бюджета на Европейския съюз, е за 80 милиарда. Доколкото знаем, някои държави членки настояват за увеличаване, други пък не са чак толкова доволни от това, понеже предпочитат като цял европейския бюджет да бъде по-скромен. А, как гледате вие на тия преговори? И как гледате на синергиите? Какво смятате? Какви синергии могат да се постигнат с структурните фондове? От структурните фондове за сега има около 60 милиарда за развойна изследователска дейност, но нивото на а, освояване и изпълняемост е доста ниско. Така гледате на това съчетание на източници за финансиране за следващия период? така че да се обезпечат всички нива на проектите. Благодаря ви. Благодаря. За съжаление, трябва да ви припомня, че нямаме много време, т.е. госпожа министъра няма достатъчно време. До една-две минутки най-много ви давам възможност. Господин Оди. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо министър, за това, че ни отделяте време днес. Имам три въпроса. Първо за междиния преглед на седмата рамкова програма. А, можем да освоим още над 50 милиарда евро. Парламентът вече изрази позицията си по този начин. А, възлагането на проекта, процедурата за което започна от страна на комисията, вече е пътя на там. На второ място въпросът за проекто бюджета. За нас беше много важно да има нещо като европеизация на развойната дейност как върви планирането на средствата за това. На трето място Евратом. Програмата Евратом ще продължи колкото рамковата програма, но първоначално тя беше заложена за 5 години. Госпожа Коларска-Бубинска. Я теж сърдечно витам паню министр. Аз също искам да кажа добре дошла на госпожа министъра тук при нас в Европейския парламент. Вие вероятно не знаете, че госпожа министърът е и автор на една от най-добрите реформи на сегашното полско правителство, реформата в мините, минодобивната промишленост. Знаете миньорите как застъпват интересите си, но тя все пак успя да прокара реформа. Но това в скоби. Много често се водят спорове около бъдещата рамкова програма, принципът за изключително качество. е и ешли това изключително качество ще е ключов елемент – какво ще се случва по-нататък. Питам ви, защото това е важно и с оглед на конкурентоспособността, и с оглед на способността за инвонации, иновации. Какво може да се направи допълнително, така че новите държави членки, които в момента все още не освояват средствата за научно-изследователска дейност от фондовете на Европейския съюз, как можем да им помогнем? Защото ако заложим като единствен принцип изключителността, разликите ще се задълбочат просто. Hvala lepa, gospa ministrica Kodricka. Imam tri vprašanja. Prvo so... Благодаря, госпожо министър. Имам три въпроса. Първият е свързан с току-що казаното. Вие казахте, че ще настоявате за създаване на равни условия и шансове за всички, защото има изоставащи региони в Европа. Казахте също така, че е, ще определим е, съответните критерии за това, за да можем и казах, за да можете по време на председателството да отдадете дължимото внимание на тези региони. времено казахте, че задължително трябва да се използва иновативният потенциал на държавите членки. Това е ново за мен. Възнамерявате да оценявате не само потенциала, и потенциала, а не само а, качеството на научната дейност. Така ли да ви разбирам? Правилно ли съм разбрала? Освен това говорихте за кохезионните фондове и изследователската дейност от друга страна. Кажете ни нещо за изследователските програми, връзките с Европейския технологичен институт и програмата а, за конкурентоспособност и иновации ПКИ. В началото на изказването си е, споменахте, че в Польша се отдава много внимание на младеща. Това е прекрасно, но виждаме, че расте безработицата сред младите хора, намаляват перспективите за тях. Как стоят нещата в Пълша в това отношение? Какви конкретни мерки бихте предложили на Европа, за да получи младеща повече перспективи? Dziękuję bardzo. Witam pani minister. Bardzo się cieszymy, że pani jest dzisiaj z nami. Благодаря ви. И аз искам да ви приветствам на заседание на нашата парламентарна комисия. Развойно-изследователската дейност и иновациите са единствения път към економически растеж в Европа в днешно време. Изследователските звена правят всичко възможно да осигурят иновации и за промишлеността. промишлеността. Какво мислите по а, следния въпрос? В Европа има много строги критерии, много амбициозни цели си поставяме. А същото време трябва да се примиряваме и с източването на мозъци в Европа. Изследванията се съфинансират от промишлеността. често пътя. Понякога има изследователски центрове, които са изцяло е, насочени към нуждите на промишлеността, работят само за тях. Не се ли притеснявате, че тези изследователски е, звена е, ще са с нас само до тогава, до когато, имаме, до когато останат с нас и предприятията? Следващия оратор, заместник председателя Тоя. Благодаря и аз искам да приветствам госпожа министъра. Много интересно ми беше да изслушам изявлението ми. Аз имам доста въпроси. Първият е свързан с възможността да се укрепи съвместната програма. Колегите споменаха вече европеизацията на научно-изследователската дейност. Това звучи много добре, но не може ли да се създаде една съвместна програма? Това би било още по-хубаво. Трудно обаче е да се убедят държавите членки е, да инвестират в подобни дейности. Надявам се да успеем да натрупаме критична маса, за да можем да е, извършваме изследователска дейност в важни области, като например Алцхаймер. Мисля, че трябва да, зас... да отделим повече средства. Затова втория въпрос е свързан с социалните иновации. Това е един нов план в Европа, основана на иновациите. Комисията говори за това, малко объркващо обаче какво се включва в това понятие. Та, господин, госпожо министър, извинете, какви инициативи смятате, че могат да се поемат в а, а, тази а, област? Как може социалната иновация също да спомогне за економическо възстановяване, по-доброто економическо управление на, на предприятията и така нататък? И накрая, това, което бе казано за ресурсите, наличието на финансови ресурси, фондовете, с които разполагаме. Многото разбирам, държавите членки са изправени през много, пред много трудности в момента и всеки се опитва да захване по някой фонд. Затова имаме референтни цели и стойности. Фонда за сближаване също евентуално би могъл да се ползва, но ни трябва яснота, иначе ще има дублиране, при покриване и ще е, се загуби ефективността на европейските е, фондове. Господин председател, госпожо министър, уважаеми колеги, моят въпрос е свързан с оценката, междинния преглед на а, шестата а, програма, рамкова програма. Има проблем с превода ли? Та, в, шестата рамкова, в оценката на шестата рамкова програма беше констатирано, че наред с изследователските институти и висши заведения, около 20% от средствата са се падали на малки и средни предприятия. Една от важните цели на Европейския парламент беше именно да се улесни достъпа до, на малките и средни предприятия до европейски фондове за изследователска дейност. Разбира се, че структурните и регионалните фондове дават по-труден достъп. Аз бях докладчик в Сянка за синергийните ефекти между финансиране на изследователска дейност и структурно финансиране. Можете ли вие да обясните нещо по-подробно? Благодаря. Сега ми дайте, ми позволете да дам думата на госпожа министър. Остават ни 15 минути, бяха зададени многобройни сложни въпроси. А, bardzo serdecznie dziękuję za Сърдечно ви благодаря за всичките е, въпроси и коментари. Те показват, че сме изправени действително пред множество предизвикателства. Бих искала а, да почна с два от зададените въпроса от страна на госпожа Карвалю и господин Кевич. Те се припокриват до някъде. И двата са свързани с политиката на упростяване. И двата въпроса засягат необходимостта да се намерят нови финансови възможности. Що се отнася до упростяването, вярно е, че действително много полезен беше доклад, докладът на госпожа Карвалю по този въпрос. И 70-те и едното а, изменение, предложение за изменение. А, а изменете препоръки. 71 препоръки се държаше доклада. Те са много полезни, но не е трудно, не е лесно да бъдат изпълнени всичките. Една от основните пречки към постигането на високи резултати. при а, финансовото изпълнение и опозоряването на средство е а, сложността на правилата за освояване на средства. Всичките финансови правила трябва да бъдат опростени. една група, която в рамките на нашето председателство се занимава с финансовите въпроси, е разработила някои идеи, които включват и нов метод за изчисляване. Като се взема предвид еднократното плащане, така наречената единна ставка, така че да могат талантливите ни учени да почнат да си, и изследователи да си вършат работата по същество, а не да потъват в сметки. По време на нашето председателство ще се стремим да премахваме официалните и правните пречки, като същевременно ще се опитаме да хармонизираме процедурите по рамковата програма а също и да хармонизираме рамковата програма с разходите за образование и развойно-изследователски дейности, финансирани от структурните фондове. Ще се опитаме двете процедури на финансиране да ги хармонизираме. Трудно е да се осигури навсякъде единна процедура, но ако успеем да осигурим подобни синхронизирани правила за оценяването на всички проекти, е, това би било особено полезно а, за Европейския съюз. По такъв начин средствата, отделени за иновации, ще се оползотворяват по-добре. Както тези, които са, е, са финансирани по структурните фондове, така и тези по рамковата програма. Освен това, имаме и националния принос, националните ресурси на държавите членки затова и държавите членки ще трябва да проведат необходимите структурни реформи, за да доближат вътрешните си процедури към тези по рамковата програма. Също не бива да забравяме, че държавите членки играят много важна роля. Съществуват, разбира се, инструменти, които сами по себе си комбинират, съчетават различни средства на финансиране. В това число с национално съфинансиране. Нека да отговоря на въпроса на госпожа Той. във връзка с планирането на финансирането на научно-изследователска дейност по инициатива на държавите членки и по инициатива на комисията. Тук става въпрос за една тема, която ще бъде предмет на обстойни разисквания по време на заседание на съвета, например през септември. Това е официално заседание на съвета в Брюксел и ще се проведе дебат по този въпрос. Понеже сме убедени, че е необходимо да намерим такива инструменти, които от една страна да ни дават възможност да оползотворяваме по-добре съвместното програмиране, от друга страна а, да а, са състояние да устоят на глобалните предизвикателства. Това каза госпожа Тояр. А, тези инициативи отдолу нагоре а, така ще могат да а, устоят на глобалните предизвикателства. Държавите членки ще натрупат опит от съвместното програмиране, така че да могат да намират и други източници на финансиране на програми. Комисията също е разработила концепции, в които са а, отбелязани някои глобални предизвикателства. И оценката на съвета на първата инициатива за партньорство, за активен и здравословен живот в зряла възраст. Това е една инициатива, която трябва допълнително да се развие. програмите, които са определени от комисията в инструмента за иновации и партньорство в иновациите. Например, политиката за суровините, сълскостопанската политика. Сега, на този етап без да имаме резултатите от оценката на първата програма, активни и здравословен живот, зрява възраст, е трудно да се, трудно да се каже каква ще бъде реакцията и какви ще са заключенията на съвета. Полша по време на председателството си ще се опита да достигне до консенсус в тази област. Ще направим всичко възможно да осигурим най-уместните процедури, за да успеем да синхронизираме оползотворяването на европейски и национални средства. Имаше интересни въпроси, свързани с политиката за иновации, економиката, основана на, на иновации. Професор Герек, например, предлага да се създаде една Европейска комисия, която да се занимава с а, анализа на всички теории на климатичните изменения. Това е а, нещо, което може да се а, направи наистина, например, чрез съвместно програмиране или по друг начин. чрез действия, които да доведат до разработване на нова енергийна политика, например, чрез иновативни партньорства. Мисля, че ще се справим с този въпрос. А даваме си сметка, че научните данни, с които разполагаме, не са най-добрите възможни, не са идеални, но а, Основната ни цел е да осигурим хармонизирано економическо развитие, така че да изплуваме след кризата. Господин Марчин Кевич също зададе въпрос. Вече говорих за упростяването и вече говорих за взаимодействието между Кохизионния фонд и хоризонталните програми. Обаче отрешаващо значение е да споделя допълнителна информация тук. За нас европейската научно-изследователска инфраструктура и нейното развитие е от решаващо значение. Скоро ще има първа министерска конференция като последваща стъпка след неофициалното заседание на съвета. На тази министерска конференция ще се стремим да определим най-големите слабости, но и силните страни на системата, която съществува до този момент. Това ще бъде разглеждано в контекста на единното изследователско пространство. Ние искаме да разработим една интелигентна политика за развитие, която да позволява интелигентно и специализирано развитие на регионите, като се отчита спецификата на регионите, която да надгражда върху вече съществуващата инфраструктура или инфраструктурата, която вече е планирана за изграждане в най-близко бъдеще. Много е важно не само държавите членки да участват, но да участва и регионалното равнище. Много е важно да се избегне при покриването и дублирането на дейностите, включително и по изграждане на инфраструктура. Един друг въпрос е свързан с възможността младите научни работници да участват във всички тези дейности, във всички държави членки. Да, знам, че вече трябва да приключа. Ние смятаме, че можем да се опираме върху опита от изграждането на голямо по мащаб инфраструктури, да приложим този опит при изграждането на средни по размер инфраструктура. Госпожа Чизели зададе въпрос как можем да дадем оценка на потенциала за научно-изследователска дейност и да отчетем при това също безработицата сред младите хора. Смятам, че има много какво да се подобри и в първата, и във втората сфера. Надяваме се, че Европейската комисия ще предложи нови комплексни критерии за оценяване на нивото на иновациите. И тогава вече ще можем да конкретизираме къде точно може да се постигне по-голяма ефективност. По-голяма ефективност на е, средствата от публичния бюджет, които могат да допълват средствата на европейско ниво. Една от нашите идеи е да съчетаваме по-добре научно-изследователската развойна дейност с крайните продукти, които могат да се предложат на пазар. Става дума, че ние искаме да подпомогнем започването на научно-изследователската дейност, например, ние можем да подпомагаме и изследователската дейност в фундаменталната наука. Смятам, че безработицата сред младите хора е едно от най-сериозните предизвикателства в Европейския съюз, но бих искал да споделя опит, опита на Полша. Полша използваме структурните фондове, за да подпомагаме онези, които искат да следват. Например, хора, които искат да следват в областта на точните науки, инженерни специалности. В много страни имаме безработица, защото се предлагат интересни дисциплини, интересни специалности в университетите – обаче те не винаги са обвързани с потребностите на пазара на труда. Например, е, понякога може да има в някои страни свръхпроизводство на учители и съответно има твърде малко работни места за учители. В Полша, особено що се отнася до точните науки, ние се стремим да организираме нещата така, че завършилите подобни специалности да могат да намерят работа. Става дума за приобщаването на тези млади хора, привличането им към европейското научно-изследователско пространство. Ние имаме нужда от нови технологии, ние имаме нужда от нови експертни знания и умения. И е, рънки рынки праце, предприем... Разбира се, преди всичко трябва да отчитаме потребностите на трудовия пазар – много често чуваме от предприемачите, че те не искат да се произвеждат повече учители, те имат нужда от повече инженери. Например, специалистите също така в областта на енергетиката, информационни технологии са нези, които са търсени на пазара на труда. Искам също да отговоря на въпроса зададен. Отговорът на въпроса за малките и средни предприятия. Трябва да кажа, че може би не обърнах достатъчно внимание на този въпрос в началото, но това е един от основните приоритети на полското председателство. Това е така, защото ние сме наясно с факта, че не само участието, на малките следователски екипи е важно, но е важно участието на студентите, на хората, които току-що завършили университети, на микропредприятията, на фирми, които току-що са създадени. Ние трябва да ги подпомагаме, защото това ще ни помогне, и разбира се, тук са ни необходими допълнителни инструменти, това ще ни помогне да засилим нашата економика, да осигурим повече иновации в Европейския съюз. Е, господин председател, виждам, че вече започнахте да се нервирате от това, че говорих прекалено дълго. Така че, ако не успях да отговоря на всички въпроси, аз съм на ваше разположение и с удоволствие ще отговоря на вашите въпроси и по-късно. Не съм отговорила. Не съм отговорила на въпроса на Коларска-Бубинска и ще го направя много бързо. Да, разбира се, има много идеи за това как да се реши проблема с недостатъчното представителство на някои страни, тъй като имаме тези критерии за най-високи резултати, най-добри резултати. На неофициалното заседание на съвета ни се надяваме, че Европейската комисия ще представи някои заключения – от анализа и оценката, който се отнася с използването на европейските фондове за научно-изследователска и научно-развойна дейност. Благодарение на това ние ще можем да формулираме нови идеи и те ще се базират върху надежда на анализ. Тук спирам. Много ви благодаря, господин председател. Благодаря ви за това, че ме поканихте. За мен лично Тази среща е като връщане в миналото. Преди години аз бях депутат в Европейския парламент, бях от другата страна на тази зала и много се радвам, че се срещнах с вас и да говоря с вас, макар и от другата страна на масата. Благодаря ви. Госпожо министър, за нас преживяването също беше много приятно. Благодарим, че дойдохте, благодарим, че разговаряхте с нас но смятам, че през следващите 6 месеца ще имаме още поводи да се виждаме. Съжалявам, просто днес имаме много наситена програма и трябва да се придържаме към графика. Много, много ви благодаря. Of course, of course. All okay? Anna, we need some time. Oh, we are technical. Sometimes it's complicated. Уважаеми дами и господа, скъпи колеги, нека да започна с няколко встъпителни думи, докато подготвяме техниката. Надявам се, че повредата ще бъде отстранена днес и утре ще имаме много събеседници и затова наистина трябва да се придържаме строго към графика. Много се радвам, че тук сред нас е директорът на Международната агенция по енергетика, господин Танака. А, искам да благодаря а, от името на а, нашата комисия. Знаете колко а, много проблеми имаме, колко отговори трябва да намерим. Знаете също така, че и в Европа въпросът за енергийната сигурност в бъдеще е тясно обвързан с атомната енергетика, как да оценим ситуацията след е, катастрофалните събития в Япония. Понякога оставаме с впечатлението, че времената са ужасно динамични, но не това е важното. Важното е все пак да получим някои знания и информации по тези въпроси, за да можем да вземаме решенията си по-лесно. Благодаря и добре дошъл, господин Танака. Имате думата. Thank you very much, uh, Mr. Много ви благодаря, господин председател. Много се радвам да се върна в тази комисия да представя нашия анализ, анализът на Международната агенция по енергетика. Както знаете, ние сме абсолютно наясно с нашата задача. Нашата организация, чието седалище е в Париж, е форум за енергийна сигурност. Не от давнашното освобождаване на петролните резерви влиза в изпълнението на нашите задачи. Ние решихме да подпомогнем пазара чрез освобождаване на резервите на нашите държави членки, за да облегчим ситуацията с възможните прекъсвания в снабдяването. Върви наистина много сериозна дискусия за нашето решение да освободим част от резервите и да ги предложим на пазара. Но днес ние ще говорим за въздействието на инцидента в Фукушима в Япония. Господин председател, вие споменахте, че това е едно бедствие, катастрофа, с огромно въздействие върху целият енергиен сектор, особено що се отнася до бъдещето на атомната енергетика. В Япония ние всички се чувстваме много виновни за това, че се случи тази катастрофа. И ние сме много благодарни за огромната помощ от всички правителства от цял свят. Ние получихме огромна помощ за преодоляване на последиците не само на атомната катастрофа, но и последиците от цунамито и земетресението. Ние в момента сме се взели с възстановяване на страната. Голяма част от економическата дейност вече е възстановена. За това аз съм абсолютно убеден, че Япония ще се върне в предишната си добра форма, така както е било преди бедствието. В Международната агенция по енергетика ние извършваме анализ и разработваме различни сценарии. Това е част от нашите задачи. Това е така, защото без познаването на пазара е много трудно да се оцени колко енергия, колко енергийни източници трябва да се използват, колко още енергия трябва да а, се предложи на пазара. Така че всяка година ние изготвяме една световна енергийна перспектива и ни разглеждаме и въпроса за атомната енергетика. В момента бих искал да ви представя предварително това, какво ще съдържа тази глава за атомната енергетика. Каква е сегашната ситуация? Разбира се, в момента не знаем каква е реалната причина за катастрофата в Окушима. Трябва да изчакаме финализирането на подробния анализ от японското правителство от МАЕ така ще се оцени какво точно беше погрешно. Ще бъде анализиран проекта и много други въпроси, които ще бъдат анализирани, така че ще трябва да изчакаме официалните заключения. Обаче аз съм убеден, че след стабилизирането на ситуацията ние ще извлечем полуки и ще обогатим нашето знание – за тази технология, за атомната енергетика. Ние сме разглеждали винаги атомната енергетика като важна част от енергийния баланс в бъдеще. Обаче след Фукушима стана ясно, че много страни в Европа, а и в други региони, започнаха да преразглеждат въпросите, отнасящи се до безопасността на атомната енергетика. Затова сегашните прогнози или сценарии на нашата агенция в момента изглеждат срок оптимистични. Затова ние трябва да преразгледаме нашите сценарии, нашите позиции и да ги коригираме в съответствие с това, което се случва след инцидента. Определено по-бавно ще се взимат решения за строеж на новия АЕЦ, и много по-рано ще се извеждат от експлоатация действащите АЕЦ. И това ще наблюдаваме в много страни. Ние смятаме, че анализът на ситуацията в Германия и в други страни Виждаме, че се изразява загриженост в Италия, Швейцария, в други европейски страни, но същевременно ние виждаме, че някои европейски държави продължават да са силно ангажирани с атомната енергетика. А това са Франция, Финландия, Обединеното кралство, а също така и страни като Китай и Индия. Южна Африка, Русия, тези страни продължават да са ангажирани с използването на атомната енергия. Така че има доста нееднозначни позиции спрямо атомната енергетика но ние изхождаме от определени предположения при формулирането на нашите сценарии и тези предположения са, че очевидно вече започнатите проекти ще продължат да се изпълняват, докато бъдещите централи в страните от Организация за економическо сътрудничество и развитие определено ще бъдат тези проекти ще бъдат забавени. Това въжи за бързо развиващите се економики. Ние трябва да изчислим също така какво означава тези сценарии за глобалните енергийни тенденции и стойността на енергията, особено електроенергията, а също така е и сигурността на енергийните доставки светлината на микса от горива, а също така и при противодействието на промяната в климата и намаляването на емисиите въглероден диоксид. Тази година и следващата година очевидно ще имаме възможност да се запознаем подробно с това как стоят нещата във всяка отделна страна, що се отнася до атомната енергетика. Както аз вече казах, Нашето предположение, от което изхождаме, че ако ще има сериозно забавяне на разширяването на ядрения капацитет в страните от ОСР и ще бъдат затворени някои таец, това ще означава, че новия капацитет ще бъде 50% от предвиждането. Според нашата нашия сценарий за нова политика. Този сценарий е един сценарий, който отчита последиците от споразумението в Копенхаген. И това е най-реалистичният сценарий, този сценарий е нови политики. Обаче, в този сценарий ние очаквахме на 300 гигавата допълнителен капацитет, които ще бъдат според нас необходими или ще бъдат изградени. Разбира се, това включва и заместващите мощности за заместване на по-старите централи, но при този намален сценарий ние имаме Намаляването 180 гигавата нов капацитет, който ще бъде изграден. Това е според сценария за по-малко използване на ядрена енергетика. вие виждате от слайда, че нетната атом, нетния атомен капацитет, ядрен капацитет, извинете, почти няма да се променя до 2035 година от сегашните 14% до 10% ще бъде намален дяла на атомната енергия в общия енергиен баланс. Това е този сценарий, който предвижда по-малкото развитие на атомната енергетика. Това е въздействието върху другите горива. Ние изхождаме от предположението, че че намаляването на производството на електроенергия ще бъде заменено с една трета въглище, една трета газ и една трета ВИ. Разбира се, цените са различни на тези източници, но нашето предположение е, че всеки един от тези три вида горива ще представлява една трета от необходимото количество за заместване на изведените от експлоатация ядрени мощности. И ще трябва да се увеличи производството на въглища с 130 милиона еквивалент, извинете, 130 милиона еквивалента на метрични тона. Тук се очаква, че в Австралия ще се добива повечето от тези въглища. 80 милиарда кубични метра ще увеличаването на добива на природния газ. Това е целият обем газ, който се произвежда в Катар. Той ще ни трябва още един Катар. Има още един интересен случай. 460 тераватт часа допълнителна енергия ще ни трябва от възобновяеми енергийни източници. Това е пет пъти повече от сегашното производство на Германия от възобновяеми енергийни източници. Точно ни трябват пет Германии в това отношение. Това е въздействието на сценария за намалено използване на атомна енергия. Това означава, че ще има допълнителна нужда от други източници на енергия. Това означава по-високи цени на природния газ и въглищата. И разбира се, цената на възобновяемата енергия може да бъде намалена при по-голям мащаб на инсталациите, но така или иначе това ще увеличи значително производствените разходи за електроенергия. Това са нашите изчисления за емисиите въглероден диоксид. По-светло синьото показва сценарият нови политики, стария сценарий, стария сценарий – да, той показва стабилизиране, но не и намаляване. Не и реално намаляване, което е необходимо, за да не се превишава повишаването на земната температура с повече от 2 градуса по Целзий. Поради използването на въглищата и природния газ, новия сценарий с по-малко използване на атомна енергия означава, че половин гигатона ще с половин гигатон ще се увеличат емисиите въглероден диоксид през 2035 година. 5,4 гигатона е натрупаното количество от 2015 до 2035 година. Така че от гледна точка на емисиите въглероден диоксид ние виждаме целта за намаляване на емисиите до 2050 година става много трудно достижима. Но освен това 2035 година отчита също нашите данни за ОСВ и наистина тези технологии за облавяне и съхраняване на въглерод стават все по-важни, защото ние предполагам, че през 2050 година, не 2035 година, че през 2050 година, за да постигнем 50% намаление, ние имаме нужда от 50% да използваме ВИ, а другите 50% трябва да идват от атомната енергетика и от УСВ. Обаче ако намалим атомната енергетика, нейния дял, то тогава трябва значително да увеличим прилагането на технологията ОСВ. Така че данък за облагане на емисиите трябва да се увеличи тогава. Анализът на на това какво се случва в Германия показва какво би се случило през 2022 година. А, определено с 10% ще бъде намалено енергопотреблението чрез запазване на енергията и енергийна ефективност. Обаче е много сложно да се гарантира економически растеж при намаляване на енергийното потребление. Освен това, изчезва цялата черна част, това е атомната енергетика и 25% става дела на ВИ, което е доста голямо предизвикателство. Освен това, що се отнася до намаляването на въглеродните емисии, Германия трябва да намали значително използването на въглища, да величи значително използването на природния газ. Това означава, че 16 милиарда кубически метра газ ще трябва да бъдат внесени. Това е допълнителен внос в Германия през 2022 година. Това ще бъде предимно внос от Русия, но това поставя въпроси за сигурността на енергийните доставки не само за Германия, но и за цяла Европа. Защото ние знаем, че европейските мрежи са много тясно свързани помежду си. И това ще повлияе цялостната енергийна политика в Европа. Общия европейски енергиен пазар е един от най-добрите примери в световната практика, но същевременно решението на една страна ще повлияе чрез тези мрежи много силно и ситуацията в други страни. Така че решението на Германия като решение на суверенна държава трябва да се зачита, но също така това решение трябва да бъде много добре координирано в цялата европейска общност. Това е нещо, което много настойчиво препоръчваме. Тук виждате проектите за строителство на нови ядрени мощности – в съответствие с сценария нова политика, т.е. това е стария, по-оптимистичния сценарий. През 2020 година ние видяхме, че се планират или вече се строят много ЕЦ, особено в Китай. Но след 2020 година виждаме, че синята част нараства много. Това е Организация за економическо сътрудничество и развитие. И това е защото ще трябва да се заместват изведените от експлоатация ядрени мощности в страните от ОИСР. Ще трябва да бъдат направени огромни инвестиции, но според нашия сценарий с нисък дял на атомната енергия, тази синя стойност, тази синя, този син стълб ще бъде намален двойно. Тоест, също така виждаме, че очевидно все повече ще се строят в други страни, които не са членки на ОИСР. Това поставя много сериозни въпроси за ядрената безопасност, за неразпространението на делими материали. И това е много остър въпрос, когато става дума за страни, които не са членки на ОИСР. Господин председател, това е една схема, която използваме, за да покажем какви са предизвикателствата пред устойчивостта. Ние виждаме, че горната червена линия е сценария, по който всичко се развива, ако няма промяна. Най-накрая това е сценария 450. Този сценарий означава две 2 градуса по Целзий. Синята линия това е нашия сценарий, нова политика. Червената точка показва това, което ние наричаме сценарий с намалено използване на атомна енергия. Виждаме, че има известна разлика, но имаме още един сценарий, който се нарича златната епоха на природния газ. Ние нарекохме така този сценарий, защото поради големите доставки на природен газ, включително и шистов газ и голямото потребление в Китай, природният газ може да се използва много повече, отколкото сме мислили преди. Така че, ако този сценарий се реализира с високото използване на природен газ, какво ще случи с емисиите въглероден диоксид? За съжаление, природният газ допринася за тези емисии. Да, ние виждаме, че е малко по-нисък показател в сравнение с сценария нови политики, но все пак твърде далеч от сценария 450. За да постигнем този сценарий 450, трябва да постигнем сериозна енергийна ефективност, да използваме ОСВ, да използваме възобновяеми източници на енергия, да използваме биогорива. Но на практика това е един много трудно осъществим сценарий. Ние дори смятаме, че може би на практика не може да се осъществи този сценарий, ако се намали дела на атомната енергетика. Не бих искала да продължавам по-нататък, господин господин председател. Нашият анализ показва, че когато мислим за енергийната сигурност, трябва да разглеждаме всички енергийни източници заедно, защото иначе не може да се гарантира енергийната сигурност. Трябва да разглеждаме атомната енергетика като една много важна част от енергийния баланс. Разбира се, трябва да отчитаме много старателно, много внимателно всички съображения, свързани с безопасността. Трябва да отчитаме възможността на всички сценарии и трябва да сме отворени към различни варианти, защото Иначе не може да се гарантира бъдещето на балансирани енергийни доставки. Още едно важно послание тук е, че енергийната сигурност трябва да се разглежда не само страна по страна, но и регион по регион. И европейският модел е един от най-добрите. Ние бихме искали Европа да може да покаже във вашето обсъждане, във вашите решения, че бъдещето на енергийната сигурност може да се гарантира чрез добро обвързване на енергийните мрежи, чрез много балансирано използване на различните източници и същевременно, като се говори с един глас с доставчиците. И точно това е ключовата ни препоръка към Европа след Фукушима. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, господин Танака, за този а, така ясно направен анализ. Нека се възползваме от времето и да поискаме допълнителна информация. Госпожа Карвалю. Much, Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин Танака, за много ясното изложение. Имам един въпрос, свързан с технологичната пътна карта, която беше заложена като основа на сценарите, вие говорихте за улавяне и съхранение на въглерода и ако разбрах във вашия сценарий, около 50% от производството на електроенергия от въглеводороди трябва да се осигурява чрез ОСВ. А какво бихте казали за други технологии? защото ако искаме да противодействаме на промяната в климата, като използваме сценари с по-малко ядрена енергетика, ние имаме нужда от пробив. Няма да можем иначе да постигнем и двете цели. Дали бихте могли да изясните този въпрос? Благодаря ви. Може би, господин Танака, да отговаряте веднага, защото въпросите със сигурност ще са разнородни. Um, uh, uh, Благодаря. Със сигурност ОСВ е една от ключовите технологии, но въпреки това трябва да работи много по демонстрационни проекти, пилотни проекти, за да докажем наистина, че системата дава достатъчна сигурност и че не замърсява околната среда. Трябва да бъдем в състояние да докажем точно при какви обстоятелства енергия може да се произвежда от ОСВ при цени 50 до 70 долара на тон не знам а, дали не трябва да се направи още нещо. Вие самите казахте, че има допълнителни технологии, които са необходими, за да реализираме въобще тази технологична революция, за която говорим. Разбира се, възобновяемите източници са важно средство. Вятърната енергия, фотоволтайката, слънчевата енергия, всичките тези технологии подлежат на по-нататъчно развитие, за да постигнем успех. Ние разполагаме с доста а, варианти, но за сега те са все още иновативни. От гледна точка на потребителя също е много важно. Електромобилите, Изобщо новата технология за нови автомобили е нещо много важно за намаляване на емисиите от сектора на транспорта. Също така са ни необходими технологиите за интелигентни е, електропреносни мрежи и разпределителни мрежи. Трябва да се създаде един голям пазар, който да е, взаим, който да е вътрешно свързан. Това изисква много управленски усилия, както и е, развитие, е, свързано с информационните технологии. Нещо повече, е, можем да влезем и в технологията за съхраняване. Това е една економика основана на водорода за съхраняване и свръхпроводимостта. Има много технологии на съхраняване, които могат да бъдат съчетани с интелигентните мрежи. И така се дава много свобода и гъвкавост на пазара на електроенергия. Госпожа Ха. Нека все пак да събираме по два-три въпроса. Uh, well, uh... Благодаря, господин председателю. Едно от последните неща, които господин Танака каза, сценария 450 ППМ е почти невъзможен за изпълнение. Да според вас какво може да се направи все пак, за да се осъществи този сценарий? Чудесен въпрос. Не смятаме, че е напълно невъзможно. Казах, че е практически невъзможно. Технически обаче е възможно. Много разходи обаче предполага, много инвестиции осъществяването на този план. Смятаме също, че преговарящите по въпросите на климата трябва да полагат повече усилия. Какво имам предвид? Смятаме, че ни трябва един подход от долу нагоре, а не отгоре надолу. Поставянето на цели и разпределянето на целите по държави членки е един подход, но понеже положението в Китай поради политиката в САЩ виждаме, че подходът отгоре надолу не е уместен. Това, което ние предлагаме е подход отдолу нагоре, защото тия технологии, като например тецовете на въглища и на газ, са ни технологии, които не са се променяли 30-40 години. Не се променят. Няма как да променим нивото на емисии при тия централи, освен ако не се въведат някакви мерки, като например готовност за усъве. За да може да се подобрят емисиите на тия централи чрез освояване и улавяне и съхраняване. Това е необходимо. В противен случай ще се сблъскаме с много сериозни проблеми при постигането на нормата 450. Понятието енергийна сигурност. Китай а, много а, упорито подхожда към на повече природен газ като суровина. Знае, че а, дават си сметка, че въглищата се изчерпват, по-мръсна е технологията на производство на енергия от нефт. Не могат да продължат е, с обичайните си начини на действие, защото ще се дигнат много цените. Така че е, за целите на енергийната сигурност Китай е, трябва да въведе в национален план много мерки. Тъй, че да ги насърчаваме да изпълняват тези вътрешни мерки при преговорите би било много важна стъпка. Чрез това ще можем да постигнем някаква устойчивост поне или поне да запазим курса, по който сме поели към постигане на 450 в бъдеще такава логика би била по-уместна и важна за сега. Следващия оратор. А благодаря ви, господин Танака. Чудесно изложение направихте. Наистина много полезно. Два въпроса имам. Първият е свързан с това, което видяхме на последния ви слайд разделяте периода до 2020 и след това след 2020. И а, видяхме растеж на а, ползването на ядрена енергия до а, 2020 в Китай и след това имаме спад в ползването на ядрена енергия. Това, което казахте, бе много интересно и всъщност вие обяснихте защо ще спадне ползването на ядрена енергия след 2020 година. Въпросът ми е свързан с страните извън ОИСР. Дали и там ще имаме същия спад? Защото за тях по прогнози трябва да имаме нарастване на ползването на ядрена енергия за ОИСР. Ако следвам същата логика, както тази, която предложихте при отговора си на последния въпрос, не може ли да заключим, че е, ще започнат тези страни е, да следват логика подобна на китайската? Тоест, ако е, продължите обхвата на е, прогнозата след 2020, няма ли да сме изправени пред една катастрофа? Втория ми въпрос е свързан с коментарите ви. А именно, че изразихте съжаление, че ядрената енергетика трябвало отдавна да бъде модернизирана, трябвало да бъдат подменени ядрените мощности, ядрените централи. Много страни са загубили интелектуалния си капацитет в областта на ядрената енергетика, защото не са инвестирали в това. В Европа имаме принцип на субсидиарността. Знаем, че при ядрената енергия обаче няма субсидиарност. Защо? Защото когато се отделят инвестиции за а, изследвания в областта на ядрената енергетика, а, тези достижения незабавно се предават и на други страни. Въпросът ми е, бихме ли могли да наваксаме а, в областта на технологиите, ядрените технологии? Можем ли да настигнем другите страни? Има ли достатъчно инвестиции в Европа, които да дадат възможност за това? Друг важен и интересен въпрос бе това. Това, което а, показах на предпоследния слайд, диаграмата, а, бе свързана с допълнителните мощности. Китай продължава да нараства в това отношение, обаче скоростта ще падне там. Знаем, че економическия растеж е, на Китай е постепенно ще спадне. И е, нуждата за изграждане на нови АЕЦ също ще спадне след 2035 година. Поради това нивото на ползване също ще спадне в Китай. Но всъщност в абсолютно изражение ядрените мощности, капацитета ще нараства, ще продължи да нараства в Китай. Сега, на страните от ОИСР, те трябва, очаква се да нараснат като потребление на ядрена енергия. И дори да се запази сценария на новата политика, ОИСР, страните от ОИСР ще трябва да инвестират в мощностите си, в противен случай не може да се осигури а, устойчивост на растежа, економическия растеж. Това, което имахме там в синята част от диаграмата, би било иначе много по-низко. При е, такава хипотеза, нарастването на е, ползването на ядрена енергия в ОИСР би било много по-бавно. От години разполагаме с технологии. По втория въпрос сега говоря. Е, и подмяната отдавна е трябвало да стане. Но подмяната не е единствения вариант. В някои страни имаме извеждане от експлоатация, но не в много широк мащаб. Технологиите за въвеждане в експлоатация, както и тези за изграждане на нови АЕЦ и подмяна на реактори, изисква много нови технологии. При новите АЕЦ имаме много по-големи размери, по-сигурни, по-нови, по-модерни технологии. Тъй, че чрез изграждане на нови атомни електроцентрали определено повишаваме безопасността. От друга страна, това изисква много сериозни инвестиции, което е пречка. при най-модерните технологии няма как да очакваме те да бъдат внедрени без инвестиции. Подобни иновации имаме в Китай. Защото а, китайския растеж, който е много бърз, а, има а, много потребности. Една трета от потребностите от е, енергия от е, възобновяеми източници е именно в Китай също. И е, продажбата на един от 4 или 5 електромобила ще стават именно в Китай, така че Китай ще бъде технологичен лидер в всеки аспект на енергетиката. И така, как е, ОИСР да се сравновава с такава е, страна? Без нови инвестиции би било изключително трудно, както вече казах. Естествено, предприятията, които инвестират в Китай, са доста, но те трябва да е, поддържат мощностите си в региона, което също изисква инвестиции. И много европейски страни са много ангажирани в въвеждането на възобновяеми източници. И именно европейските е, електрически компании са е, водещите на пазара на възобновяемите източници. Такива е, тенденции ни трябват за постигането на една революция, но ние смятаме, че и ядрената енергетика трябва да бъде част от тази революция защото не знаем коя технология в крайна сметка ще, ще спечели. В момента ядрената енергетика е обект на много сериозен натиск за преглед и преоценка. Това го знаем и, си го, призна, и го признаваме. Но като цяло, за да се осигури един а, сигурен и а, устойчив енергиен пазар в бъдеще, трябва да развиваме и да инвестираме във всички варианти. Благодаря ви, господин Танака, за много информативно богатото изложение, което беше много стегнато. Аварията в Фукушима накара някои европейски правителства и в Европейския съюз, като в Германия, така и извън Европейския съюз, като Швейцария, да извършат значителни промени в енергийната си политика и в плановете си за развитие на атомната енергетика. Те се отказаха от ново строителството, държаване на експлуатационния период и решиха да съкратят експлуатационния срок на вече съществуващите мощности. Моят въпрос към вас е следващия. В тези времена, когато политиката се променя, можем ли да очакваме големи страни като Китай, САЩ, Индия? Какво е вашето мнение или впечатление? Дали вие смятате, че те ще продължат с плановете си, така както са били заложени преди аварията. И извън политическите съображения, разбира се, вие не сте човекът, който би могъл да дава оценка на политическите мнения. Може би имате ваше собствено мнение, но разбирам, че във вашата си функция вие не може да изразявате политически гледища. Чисто от техническа гледна точка съвсем рационално. Сигурността на доставките, намаляване на емисиите въглеродни, емисии, емисии въглероден диоксид, също така анализ на разходите и на ползите. Дали ви смятате, че тези решения са правилни? Благодаря ви. Very political question. Това е въпрос с много политически измерения. Много трудно да се даде чисто технически отговор. Да, аз смятам, че в атомната енергетика има много сериозни политически оценки. Много често е необходимо да се взимат политически решения, тъй като политическото измерение е много застъпено за страните и промените в политиката им. Да, в Европа, със сигурност Германия, Швейцария, Италия, все повече клонят към извеждане от експлуатация на ядрени мощности, обаче е очевидно, че Франция запазва много силната си позиция, а както и Швеция, Швеция, извинете, Финландия, Обединеното кралство. Това са все държави, които са за атомната енергетика и страните от източна Европа, ясно заявяват, че за тях атомната енергетика е много жизнеспособен, много добър вариант, като се има предвид доставката на газ от Русия, Китай до някъде преразгледа политиката си в областта на безопасността, но определено те смятат да продължават с, с строителството на ЕЦ. Те знаят, че ЕЦ са необходими за тях. Същото въжи и за Индия и за Русия. Корея е още един пример за страна, в която ядрената енергетика е застъпена силно. Турция и Южна Африка продължават да се придържат към атомната енергетика. Обединеното кралство е един интересен пример. За нас изграждането на новиец очевидно ще бъде сложно. Nuclear power is necessary for the economy. Знаете, става дума за САЩ. А, и обаче също така е ясно, че изграждането на нови или заместващи мощности е важно за економическия растеж. Очевидно е, че всяка държава трябва да вземе суверенно решение за атомната енергетика, политическо и техническо решение. Но ние смятаме, че атомната енергетика е важен вариант за група страни. И затова Европа постъпва много мъдро, като подкрепя различна политика в различни страни като цяло, независимо от това, че едни страни са за, а други е против атомната енергетика, в Европа се подпомагат и се подкрепят различни варианти и това е един много интелигентен начин. Включително и що се отнася до варианта с атомната енергетика. Да, от политическа гледна точка нещата са сложни. Обаче от техническа гледна точка можем да кажем, че за да може частният сектор да инвестира огромни количества в дългосрочен аспект, постоянните промени и колебания в държавната политика при всяка смяна на правителството изпращат много погрешно послание. Не става дума само за атомната енергетика, става дума и за възобновяемите енергийни източници. Ако вие непрекъснато променяте тарифите, никой няма да инвестира. Така че стабилността и предсказуемостта на политиката на правителството е нещо, което е много важно. Бубинска. Госпожа Колапска-Бубинска, много ви благодаря. Ако разгледаме сценария с повече на природен газ, дали то означава, че ще сме все повече зависими от Русия? И какво мислите в това отношение за шистовия газ? Защото дебатът вече е започнал и става все по-разгорещен. Смятам, че и, и двата въпроса ще се обсъждат днес в парламента. Друг въпрос. Вие говорихте, че европейската енергийна политика е много добра. Вие казахте, че решението на Германия да бъдат затворени АЕЦ, ще има сериозно въздействие върху енергийната политика в Европа. Дали смятате, че Германия е трябвало да проведе консултации с други страни? Um, Аз не съм канцлер на Германия, не мога да отговоря на втория въпрос. Мисля си, че комисар Ротингер много ясно заяви, че да, решението на Германия трябва да се обсъжда на нивото на Европейския съюз. Да. Това би било за предпочитане, но така или иначе аз мисля, че Европейския съюз трябва да обсъжда енергийната политика на Германия, защото това засяга всички страни, особено съседни на Германия понякога за съседите това е добра възможност. Вие може да продавате електроенергия на добра цена в Германия, ако Германия има нужда от тази електроенергия. Така че производството на електроенергия е доста добър бизнес близо до Германия, така че производителите са много доволни. Обаче потребителите в крайна сметка плащат и не само в Германия. Така че това е нещо, което има влияние върху цяла Европа и за това цяла Европа трябва да обсъжда това. Европейската комисия, Европейския парламент. Това е нашето мнение. Шистовия газ. Да, това е един друг важен въпрос, върху който аз не се спрях. Обаче наскоро публикувахме доклад, който се нарича Дали навлизаме в златната ера на природния газ с въпросителна. И задаваме въпроса дали е безопасен добива на шистов газ. Ако шистовият газ не се добива лесно, проблемът е, че ние трябва тогава много сериозно да зависим от традиционно добивания природен газ, добиван в Русия, Катар, Ирак. Неконвенционалният тъй наречен газ – ще промени геополитиката на природния газ. Така е, че това е един стратегически въпрос. И затова е много важно да може да се добива шистов газ. Дали е безопасен добива на този газ? Този въпрос се обсъжда в САЩ, има решения във Франция, в Южна Африка, водят се дискусии в много страни. В нашата публикация и вие може безплатно да свалите от интернет тази наша публикация. Там ние казваме, че технологията за разбиване на пластовете, както и с хоризонталното пробиване, е едно ново събитие, обаче при обичайния добив на петрол се използва същата технология от 60 години, която сега се използва и при добива на шистов газ. Използва се хоризонталното пробиване на слове, Обаче първа технология с вертикалното пробиване не е задължително да е безопасна. Но в САЩ в някои случаи добивът се извършва до населени места и за това изниква въпроса дали по правилен начин се пробиват тези сонди, тези кладенци. Законодателството трябва да отразява новата информация за технологиите, трябва да отчита какви химически вещества се използват. И ако законодателството е адекватно, що се отнася до новите технологии, нямаме възражение. Може би разходите ще бъдат малко по-високи, отколкото сега в САЩ. В този смисъл шестовия газ вероятно е нещо, което рязко ще промени ситуацията. В Польша има огромен потенциал за добив на шистов газ. Това беше и за Франция, за Китай, за Австралия, за Индонезия. Така че наистина добивът на този газ ще промени сериозно геополитиката, свързана с природния газ. Monsieur Уди. Господин Оди. Благодаря, господин председател. Господин Танака, и аз искам да ви благодаря за тази среща с нас днес. Имам два въпроса. В пресата четохме, че а, във връзка с извеждането от експлоатация на някой АЕЦ в Европа, има опасност от недостиг на електроенергия и спиране на тока, най-просто казано, например по време на горещини, както сега. Освен това нещо друго важно, демонтажа на АЕЦ при, в присъединителните си договори, някои държави членки поеха ангажимент да демонтират и, е сво, и изведат от експлоатация такива ето, Значи има известно ноу-хау в това отношение. Независимо от това дали сме противници или привърженици на атомната енергия, след 100-200 години все някога ще трябва да се демонтират атомни електроцентрали, защото ще трябва да има ново поколение. Как виждате на развитието на науката в това отношение? About... Uh, Благодаря. Първи въпрос. Да, ако е ядрената енергия не е толкова разпространена, нямаме толкова от нея, колкото очакваме, рисковете за доставките на другите източници нарастват в Европа. И при възникване на проблем може е, да се разпространи като зараза е, недостига от един регион в друг. например, спирането на доставки на природен газ от Русия през Украина, знаете, че може да има много сериозно въздействие на европейския пазар. Така че, ако не е на лице енергетиката от вецове, тогава сериозни проблеми могат да възникнат. Но не за една конкретна страна, а за региона. Плана на комисията, да. Е, ядрената енергетика е изправена пред сериозни предизвикателства. Ще трябва време. Аз не съм е, атомен инженер, но знаем, че в е, някои яйцове вече се, се извеждат от експлоатация. Това само по себе си не е проблем извеждането от експлоатация. Естествено, безопасността е особено важен въпрос за всички, така че трябва много внимателно да се подхожда, да се планира извеждането от експлуатация. Това е безспорно. Но комисията не мисля, че сама по себе си намира някакви проблеми в това. Следващия оратор. Благодаря, господин Танака. Бих искал да се върна към въпроса на колегата Квадрас. Е, немското решение е, е основано изцяло на морални съображения. Етична комисия сформираха и по нейно решение изготвиха програма за поетапно извеждане от експлоатация на атомните електроцентрали. Това е един нов момент в енергийната политика. До сега превес получаваха техническите съображения. Та искам да попитам какво мислите е, за е, тази нова парадигма, този нов начин на мислене. Как той ще повлияе на света? Благодаря за този така важен въпрос. Какво мисля за е, моралния, етичния аспект на това решение? Етиката е много важно съображение при избора на начин на живот. Аз съм за това. Наистина много решения трябва да се основават на етиката. Е, дали обаче е, тук в този случай съображението изцяло етично и доколко тези технологии трябва да се оценяват на базата на етични е, съображения, не знам, не съм сигурен. Естествено, че всяка технология има и етичен аспект. Но не знам, не знам защо е толкова политизирана атомната енергия в сравнение с други технологии. Това не го разбирам. Така че аз съм съгласен с подобни стъпки след Фукушима. Да, но определено влизаме в нова парадигма, в нов начин на мислене. И... Така е, отчитам го и аз. Но същевременно аз не съм инженер, не съм учен, економист съм по образование. Та, Просто не ми е ясно защо, защо не подхождаме по-прагматично, по-реалистично, по-конкретно технически съображения, защо не ползваме а, при а, разработването на енергийната си политика. Както казах вече, прекомерната политизация е пречка за търговските инвестиции. Никой няма да а, инвестира купища пари, ако политиката скача от единия бряг на другия. Постоянно. Решенията трябва да бъдат стабилни. Добре, против енергетика, ядрената енергетика няма нищо лошо в това решение само по себе си, но то не бива да се променя постоянно. Защото е много трудно да се осигурят всички необходими е, средства за е, осигуряване на дадена е, на технологията и по такъв начин, за да се, за да се гарантира сигурността на доставките на енергия. Господин Танък, за председателя, може ли аз да задам един въпрос в допълнение на тази, който сега чухме? В Германия има много голяма федерална провинция, моята всъщност – от което това е за значение. А, сега, много хора си мислят, че решението на Германия може да послужи като пример за много други. Вие май казахте, че това не е много вероятно. Но няма как да сме сигурни. Та, чудя се, може ли да ми кажете какво мислите по тази хипотеза? Ако много а, европейски държави последват Германия, какво ще стане с цените, с сигурността? през следващите няколко десетилетия и също така какво ще стане с емисиите на въглероден диоксид? Какви ще са последиците от едно такова масово отказване? Това е един много интересен въпрос, господин председател. Ако много страни последват Германия и започнат да извеждат от експлоатация ядрените мощности, Европа като цяло ще изгуби варианта с използването на атомна енергетика и случаят за Германия показва, че тогава Европа ще трябва сериозно да зависи от възобновяемите енергийни източници. А тази енергия, както вече каза, е по-нестабилна и по-скъпа. Т.е. вие трябва да обвържете много повече инвестиции в мрежата с развитието на ВИ. И освен това, за да имате резерви, вие трябва да инвестирате много повече в закупуване на природен газ и ще закупувате природен газ не само от Русия, но и втечнен природен газ, например от Северна Африка и Близки изток. Така че ако Европа изцяло последва примера на Германия, това ще означава, според мен, значително увеличаване на зависимостта от външни източници на природен газ и въглища. И това ще бъде огромна заплаха за енергийната сигурност на Европа като цяло. Разбира се, вие може да избегнете това в някакъв момент, защото има още един важен момент. Ако много бързо се изведат от експлоатация атомните централи и възобновяемите енергийни източници няма да могат да бъдат достатъчно разработени, ще има в някакъв момент потребност да се запълни празнотата. Германия може да направи това, защото ще има други европейски страни, в които все още ще има ЕЦ. Така че в е, момент, в който изникнат проблеми, Германия може да зависи от атомна енергетика, атомна енергия, произвеждана във Франция или енергия, произвеждана от въглища в Чешката република или Полша. Обаче, ако всички европейски държави. последват, примера на Германия. Ако има някакъв разрив, някакъв проблем, то тогава няма да има нищо, което да смекчи удара. А така че Европа като цяло би била много по-несигурна и това би означавало много по-висока цена на електроенергията. Разбира се, въглищата са една много изкушаваща е един много изкушаващ вариант, обаче тогава пък и емисиите въглероден диоксид ще бъдат много по-високи. Мисля си, че задачата, която Европа си постави с намаляването на емисиите въглероден диоксид е и с подписването на споразумението от Копенхаген, мисля си, че този вариант просто не може да се реализира. Много ви благодаря. Няма други записали се за въпроси. Благодаря, че отговорихте веднага на многобройните въпроси. Мисля, че дискусията се получи много добре. Много се радвам, че успяхме да я организираме преди лятната вакансия. Всички сме обогатени. Онези, които не присъстваха, си е за тяхна сметка. Винаги ми е жал, когато не присъстват достатъчно колеги, които после ще участват в вземането на трудни решения, а такива срещи ни обогатяват. И една лична бележка. Другата седмица ще се виждам с госпожа Меркел и ще е, и предложа да напишем е, е, така благодарствено писмо на другите държави членки, защото по този начин тя ни дава добър пример. Много благодаря. Много се радвам, че успяхме да поговорим. Довиждане. Okay, sind die anderen schon da? Okay, we can start, please. Дами и господа, да започнем с следващата точка. Hello, welcome. Yeah.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 Okay, ladies and gentlemen. Wir machen weiter. Einverstanden? Дами и господа, съгласни ли сте да продължим? Нека да не губим ценно време. Опитваме се да напредваме. Значи, следващата точка от дневния ред е резултат от дебат тук в комисията. Много колеги сметнаха, че трябва да повикаме хора от съвместния изследователски център, които да ни обяснят последователността на събитията и последиците от силното земетресение в Япония. След като има такъв жив интерес, надявах се да има и повече присъстващи. Но въпреки това да поздравим сред нас господин Марк Ноел и господин Джовани Десанти от съвместния изследователски център. Без предисловия ви предоставям думата. Заповядайте. Yes, thank you, Mr. Uh, so... Благодаря ви, господин председател. Аз съм директор на Института по енергетика към съвместни изследователски център на Европейската комисия. Институтът, който имам удоволствие да ръководя, през последните години на труп. значителни експертни познания в сферата на анализ на безопасността на ядрените реактори. Ние сме базирани в Нидерландия и ви знаете, че там също така се намира единствения изследователски реактор, единствения ядрен реактор на Европейската комисия. Затова бях назначен за ръководител на целевата група в нашия център за проучване на последиците на аварията в Фукушима. Това е целева група на високо равнище, е формирана от господин Барозов. Бих ви предложил да разделим презентацията на две части. Първата част ще бъде изнесена от господин Оел. И той ще представи информация за ядрената авария в Фукушима. И след това аз ще ви предоставя повече информация за дейността на нашия център във връзка проверката на безопасност на ЕЦ в Европейския съюз. Така че сега бих дал думата на колегата Ной с техническото описание на събитията в Фукушима. Благодаря. Джовни, аз съм Аркноер. Аз отговарям за това, което ние наричаме Европейска клирингова къща, свързана с атомната енергетика и заедно ще разгледам какво се случи в ЕЦ Фукушима Даичи и какви са последиците, най-вече радиологичните последици. Какво се случи на 11 марта в ЕЦ? Събитието, което предизвика ядрената авария е мощно земетресение с магнитуд от 9 бала, като резултат няколко блока автоматично се изключиха. Фукушима Дайчи, е, Фукушима Дайни е и Токай Дайни до Токио. След по-малко час след земетресението имаше цунами и ние ще видим по-късно по време на презентацията, че точно цунамито причини основните проблеми в АЕЦ Фукушим. Също така е важно да помним, че имаше едно основно земетресение, но и много силни последващи трусове. Един от тях тук беше с, магнит от 7 бала по скалата Рихтер, много близо до АЕЦ Фукушима Дайчи и това доведе до допълнителни осложнения. Това е снимка от въздуха на обекта. Тук ви виждате реактори. Това са реактори с кипяща вода. Те всички имат един и същ проект, що се отнася до електрическата част. Ще се спрем на това по-късно. Вече говорих за цунамито, което създаде основни проблеми в защо имаше два основни ефекта. Първо, пълното наводняване, включително и на помпената станция, системата, която помпа морска вода, за да охлажда основните системи за обслужване на централата, така че беше изведена от строя тази система. Също така бяха залети, също така и залите които имаше важни инсталации, например в турбинната зала. Тук виждате разликата преди и след цунамито. Вие виждате тук, че има много постройки, които бяха изцяло разрушението. Например, тук имаше два бака и те са разрушени. Това е слайд, показващ приближаването на цунамито към еца. Виждате, тук има един вълнолом, бетонен. Целта е да се спре цунамито, обаче той не беше достатъчен. Тук вътре, в централната това помещение се намира в турбинната зала и ви виждате тук разрушителния ефект на цунамито. Мисля си, че едва ли трябва да ви обяснявам по-нататък какво се е случило. Само няколко слайда за проекта, защото те са необходими, за да се разбере последователността от събитията. Фукушима Дайчи е, се основа върху общ електрически проект. Това е реакторски пяща вода. Това означава, че в корпус, корпуса на реактора имаме вътрешна част – и в фокуса имаме вода и стомана. Водата се загрява от централната част. Тя произвежда пара. Парата постъпва в турбината. Турбината задвижва генератора за производство на електроенергия и след това парата кондензира в кондензатора и се връща след като хладен отново в, центъра, в централната част на реактора. А това е обвивката на реактора, това е съоръжение от металически листове. Вие виждате формата. И виждате, че има едни отклонения. Но просто за сега е важно да знаем, че това са просто стоманени листа. И земетресението доведе до загуба на подаване на електроенергия. Разбира се, имаше автоматично изключване на реакторите, но, както вие знаете, дори реакторът да спре да действа, все още има остатъчна топлина, която трябва да бъде отведена от централната част на реактора. Така че тази топлина трябва да бъде отведена и в този момент започнаха да работят аварийните дизелни генератори и централата беше в стабилно състояние. Но приблизително след около един час цунамито удари централата и наводни помещенията с аварийните генератори. Като резултат само акумулаторите можеха да работят в продължение на няколко часа. И след това и акумулаторите се изтощиха. И като цяло реакторите от 1 до 3 бяха абсолютно отрязани от всякакъв вид отвеждане на топлина. Какво се случва в такива случаи? Като цяло вие имате висока температура в центъра, произвежда се все повече пара и в един момент трябва да се отвори тук препазната клапа, защото иначе ще има увреждане на корпуса поради повишеното налягане. И когато отваряте тази клапа или този вентил, то тогава излиза апарата и се намалява нивото на водата в корпуса на реактора. Какво се случва? При увеличаване на температурата има един момент, който е важен. При около 1200 градуса има екзотермична реакция с циркони, който присъства в обивката и водната пара, която се намира в реактора. Е, тук се произвежда водород. И така, че се произвежда водород вътре в реактора. Блокове от 1 до 3 произвеждаха този водород, който се натрупа в горната част на реактора. И в този момент имаше експлозия. Всички, предполагам, сте видели тези видеоматериали в новините. Тук виждате горната част на реактора. Много е важно да се отчита това, че има толкова голяма бетонна тапа, която защитава обвивката на реактора. Горната част представлява резервуар за съхраняване на горивата и също така един гофриран метален лист за защита на клапите. И точно тук станаха големите експлозии. Във втори блок имаше малко по-различна последователност на събитията. Експлозията стана не в горната част, но в долната част на резервуара. И това създаде повече проблеми, защото имаше пряко увреждане на обвивката. Ето, така изглеждаше обекта след три експлозии. Имаше експлозия в първите два блока и също така в блок 4 имаше експлозия. Беше съобщено, че това е резултат от прегряване на горивото в резервуарите, но след това се оказа, че това не е така. А че е имало взаимна свързаност между трети и четвърти блок и водородът по този начин се е натрупал. Ето тук няколко снимки. Това е блок 4. Тук виждате резервуара за гориво в горната част на горилото и виждате парата, защото в един момент нямаше доставена вода, а продължаваше загряването. Вече ви казах за блок 4. Почти нямаше увреждания, то поне на тази снимка не се вижда, но в блок 3 тъкмо обратно виждате, че имаше много сериозни разрушения в резултат от експлозията. Някои казаха, че имаше също така увреждане и на резервуара за гориво. Сега е няколко слайда за това какво беше направено, за да се спре развитието на аварията, разпространяването на аварията. Основната цел беше да се възстанови охлаждането на горивото, така че се започна пръскане на вода от хеликоптери или чрез помпане на вода от морето и се инжектираше морска вода или сладка вода пряко в централната част на реактора. също така имаше изтичане на радиоактивна вода. Тя постъпи пряко в морето и все повече ставаше възможно да се установи къде точно е причината и място на изтичането, за да се реши този проблем. радиоактив мониторинг програм. Също така имаше специално разработена програма от японското правителство и от ЕФКО, която е фирмата оператор на ЕЦ. И вие сигурно знаете, че беше създаден времен корпус за блокове 3 и 4. Тук бих искал да ви покажа каква е степента на сериозност на аварията. Като цяло от гледна точка на това каква е била радиацията, която е поступила в околната среда и замерването през юни показва, че в този момент около 10% от цялостната дейност а, беше емисията, която постъпи в околната среда. Uh, uh, тук виждате облъчването е, с гама лъчи. Виждате тук много рязко увеличаване на радиоактивното лъчение. Това се случи по време на експлозията. Интересното тук е, че от края на март вече няма такива увеличения, така че от този момент ние виждаме постоянното намаляване на радиоактивното лечение на обекта. Няколко думи за това, какво беше направено за защита на населението в Япония. Още в самия ден на земетресението беше взето решение да бъде евакуирано цялото население в радиус 3 км от АЕЦ. На следващия ден се увеличи налягането в реактора, беше решено да се отвори предпазната клапа и зоната за евакуация беше разширена до 10 км. След това стана първата експлозия в първи блок и се увеличи зоната за евакуация до 20 км. Това означава, че 170 000 души трябваше да бъдат евакуирани. Също така бяха раздадени таблетки йод и също така се проверяваше състоянието на населението. Само 25 човека бяха определени като получили сериозно радиоактивно облъчване. И съответно получиха съответното лечение. След това беше решен да се въведе буферна зона от 30 км и да се забранят полети в тази зона, през тази зона. Също така се използваха самолети и хеликоптери, които позволиха да се определи от къде има най-голямо радиоактивно излъчване извън радиуса на временната обивка. Беше решено да се решили зоната за евакуация. И в момента първоначалната зона 20 км към нея е добавена по-широка зона от 30 км. Тук виждате измерванията на място. Разбира се, вие виждате, че разбира се, не се разпространява равномерно радиацията, всичко зависи от преобладаващите ветрове от дъжда. И виждате, че новата зона за евакуация отговаря на зоната, в която дори ако населението продължи да живее още една година, то ще получи значителни дози облъчване. И това, трябва да ви кажа, са доста предпазливи прогнози. Ще пропусна следващия слайд. И тук няколко слайда, за да опиша програмата за наблюдение на радиацията. Взимат се проби от хранителни продукти. И тук се показва какви са били промените през марта Виждате, че има много положителни проби, има намаляване. Вие виждате, че основно в центъра на внимание са префектурите Фукушима и Бараки. Продуктите, които подлежаха на забрана за търговия, това е непреварено, необработено мляко, някои видове зеленчуци и някои видове риба и листни зеленчуци. Сега за питейната вода имаше забрана да се използва вода за пиене в засегнатите префектури. В Токио забраната въжеш само за бебетата и само за един ден. Деца до 5 години. Но никога не е имало в Токио забрана за възрастни да пият вода, водопроводна вода. Също така се взимаха много замервания в морето. И вече спомена, че потрябва известно време преди да се установи откъде точно изтича радиоактивната вода. В крайна сметка това беше направено и от този момент виждаме намаляване на радиоактивността на водата в морето. Сега бих дал думата отново на Чувани. Благодаря, Марк. Сега преминаваме към втората част от изложението и ще се запознаем как може да се помогне на работната група на Европейската комисия при изпълнението на така наречените стрес тестове. Групата бе създадена от председателя Барозо с цел да се наблюдават стрес тестовете, да се докладва процеса на следващата срещу заседания на Европейския съвет, също така и да се анализират мерките за защита от радиация. Тази работна група на високо равнище, създадена от Европейската комисия, включва представители на повечето заинтересовани генерални дирекции, това число енергетика, както и нашия център. Първоначалната среща бе проведена на 8 юни тази години, на 8 юни. До средата на до септември ще сме готови с докладите за да за отделните държави членки. В момента се анализират анализите, стандартите за безопасност. Това ще е, става през националните органи за сигурност. Те на 5 септември ще се заседават заедно, за да анализират доклада за напредъка за комисията. До 15 ноември ще сме в състояние да започнем да разписваме процесите и проекто доклада за Европейския съвет, който ще бъде проведен през декември тази година. Аналитичният процес ще продължи и очакваме националните органи по сигурността да изготвят своите окончателни национални доклади до края на годината. В този момент, януари 2012 година ще се организира партньорска проверка, международна партньорска проверка и очакваме за съвета през юни 2012 година да сме изготвили окончателния доклад и окончателния анализ от тази партньорска проверка. Единствената най-важната водещата а, генерална дирекция трябва да бъде а, именно нашата, защото ние имаме най-богат опит а, в а, ядрената безопасност. От две години а, вече изпълняваме един проект за събиране на обратна информация за ядрената безопасност. Това е един проект, който бе а, заявен от органите по сигурността на много държави членки и от Европейската комисия, така че да могат националните органи по-бързо и по-ефективно да а, укрепят компетентността си в областта на ядрената безопасност, а също така и да почерпят от опита на други държави членки с много АЕЦ, като Франция и Германия, така че да се обмени този опит. Ние се занимахме с а, координацията по този проект и това ни даде възможност а, да сме готови а, да споделим информация а, при настъпването на бедствието в Фукушима. Изпратихме информацията на всички членове на този проект, всички участници. Важното беше, е, че всички държави членки, които участваха в проекта за безопасност, благодарение на което продължихме дейността си, вече и на базата на анализа от Фукушима, на Фукушима, случилото се в Фукушима, а не по предния план. Ето в момента от лявата страна виждате членовете на а, проекта House. А, имаме и пълноправни членове, имаме и а, наблюдатели. Имаме също така научен съвет за координация. Два пъти годишно заседава той и решаваме каква да бъде работната програма за следващата година анализираме годишния доклад и след това изпращаме доклада до Международната агенция в Виена, ОИСР, както и на членовете на проекта. Това е един проект, който се оказа много полезен и преди Фукушима, но сега вече неговата полза е съвсем безспорна защото ако щете, това е първия опит в Европа да се създаде клуб на експертите, така че да се достигне до съгласувани изводи и анализи на подобни бедствия. Това бе заявено от органите по безопасността и а, информацията вече е разпространена във всички държави членки. Ето това са а, дейностите, които се занимаваме при осигуряването на подкрепа за политиката на, за ядрената безопасност на комисията. Обхванати са много АЕЦ, както в Източна Европа, така и от други части на Европа. Анализираме положението в много реактори, в това число различни типове. С кипене, ВВВР. Канду и така нататък. А в момента работим в сътрудничество с операторите на а, преносни мрежи, И вече можем да кажем, че Европа е, е готова да осигури е, обобщени анализи на положението тук. Също така сме в състояние да предоставяме подкрепа, ако се наложи да се сътрудничим и с съседни на европейски съюз страни. И така, в чисто практически план, ето какво сме е, извършили до сега. Ежедневно сме събирали данни, информация от японските колеги, която изпращахме е, на членовете, на на участниците по проекта, които, както казах, са повечето държави членки на Европейския съюз. След това преразглеждахме както определението на общите критерии, така и процедурата за стрес-тестовете. Продължаваме да обсъждаме тези въпроси. Следващия понеделник ще бъде поредното заседание на високо равнище с Европейската комисия, посветен на стрес тестовете. Ще продължим да говорим за пътя напред на отделните работни групи, които ще бъдат създадени съвместно с регулаторите. След това, когато са готови националните доклади, ще съберем всичката тази информация, ще я обобщим и ще изготвим доклад до Европейския съвет. Накрая, също ще подкрепяме всички международни дейности за анализ на риска с участието на съседни нам страни. И така, в практически план ще се опитаме да координираме и да управляваме научния аспект на стрес-тестовете, също заедно с секретарията на звената за стрес-тестовете и различните държави членки и комисията обсъждаме нашето бъдещо участие и в други по-широко мащабни проекти. Е, това е което исках да кажа съвсем накратко, за да ви запозная с плановете ни за работа през едните няколко месеци до година. Много ви благодаря, господин Десанти и господин Ноел, за изключително интересното представяне на ситуацията в Япония. Колеги, имате възможност да питате, ако искате да научите повече. Госпожа Йордан Циси. Благодаря ви за представената информация. Искам да ви а, попитам нещо за процедурата на стрес-тестовете или изпитванията на издръжливостта. А, процедурата е доста кратка във времето. Искам да ви попитам като експерт, какви резултати очаквате? понеже операторите ще, разпора... ще разполагат само с няколко седмици, след това националните лаборатории с а, по няколко седмици допълнително. Каква ще е ползата в крайна сметка от а, такива много бързи изпитвания на а, един такъв а, сложен феномен. Въпросите едва ли ще са толкова много, за това нека да отговаряте един по един. Благодаря ви, това не е никакъв лесен въпрос. Знаем, че имаме две, два вида необходимост. От една страна ни трябва обстоен анализ на а, безопасността, от друга страна е фактора време и съвета и гражданите очакват е, надежна информация в кратки срокове. Какво очакваме ние? Очакваме да получим е, всеобхватен анализ на безопасността на е, нашите реактори на базата на тези нови параметри. В това число външни събития, човешка грешка, антропогенни събития от всякакъв вид. Това всичко ще бъде преоценено и анализирано и, както вече казах, е, нови е, критерии за допустимост и оценка. На тази основа ще излезем с заключение за това какво може да се свърши, за да се повиши безопасността. Смятаме, че е реалистично да очакваме тази информация за такова кратко време. В противен случай, разбира се, биха ни трябвали години, за да а, разполагаме с обстоен анализ на всяка страна на проблема. И така, първо лицензите, след това органите по безопасността, след това международните процеси са основните моменти, които ще а, анализираме. Необходимо е да осигурим един хармонизиран подход, който да бъде както прозрачен, така и научно обоснован. Това, международния аспект, е най-трудният всъщност. Госпожа Хол има думата. Благодаря. Доколко са последователни държавите членки а, при а, провеждането на стрес-тестовете? Аз знам Докман и Уейтман в Обединеното кралство. Те изготвиха собствените си доклади по един много британски нас, начин. това стана всъщност без да се позовават на процедурата на стрес-тестовете. Имате ли правомощия да настоявате на това държавите членки да покриват всички изисквания, които сте разписали? в процедурата за провеждане на тестовете за издръжливост, стрес тестовете. И а, какви процедури можете да задействате, ако на етапа на партньорската проверка установите, че някои държави членки а, не са били а, достатъчно подробни в анализа си? Имате ли правомощия да настоявате на такова спазване от страна на държавите членки? Благодаря. The answer is yes. Отговорът е да. Поради простата причина, че цялото това упражнение ще се провежда заедно с националните органи по безопасността. Те имат правомощията, не самата партньорска проверка. Разбира се, партньорската проверка не се извършва само от Европейската комисия или нашата генерална а, а, дирекция. Тя затова е партньорска. Продължаваме да обсъждаме вариантите с органите по безопасността и окончателния вариант на методиката за стрес тестовете ще се публикува през октомври тази година, есента. тогава ще бъде ясно как ще подхождаме към анализа на всичките доклади, които ще постъпват. Това е много деликатен въпрос, защото те са национални доклади, но има и нужда от хоризонталност, еднородност. така че имаме три отделни подгрупи, които се занимават с различни явления, спиране на тока, външни заплахи и сериозни аварии. Тогава ще видим доколко всеки национален доклад е покрил тези три големи теми или раздели. Естествено, абсолютно необходимо е да се види в каква степен всеки от отделните доклади следва насоките, които ние предварително сме предоставили. Именно за това отделяме толкова много време на това да определим параметрите, критериите, да си разпишем очакванията – какво искаме да видим в националните доклади и много строго ще подхождаме към определянето на слабостите в докладите. Това са ключовите критерии, на които ще се основава нашата оценка за приемливост или неприемливост на усилията на другите страни. Благодаря, господин председател. Много благодаря за информацията, която получихме, тъй като сведенията за събитията в Фукушима бяха доста драматизирани в медиите и беше трудно човек да се оправи в джунглата от данни. Искам да попитам, може ли вече да се каже, че проблемът Е, в Фукушима Дайчи е причинен единствено от мащаба на природното бедствие или е имало известно подценяване на някои технически моменти. И какви са фактическите последствия? Защото съгласно а, е, това, което сме видяли и прочели, гледахме нещо като филмови снимки на катастрофата, разбира се, малко нагласени с а, е, в зависимост от целта на предаването. Имало ли е възможност да се предотврати бедствието? Аз не съм виждал нито една фактическа оценка, оценка на фактическото положение. Появиха се информации, че, например, стената, защитната стена е могла да бъде много по-висока или нещо подобно. Бихте ли ни обяснили нещо по този въпрос? Също така и за мерките предприяти след катастрофата. Правилни ли са били стъпките, които са направени или са били неправилни в тази драматична обстановка? Събитията бяха сравнявани с експлозията в Чернобил – където имаше голям проблем с последващите мерки. Ние обсъждахме този въпрос в пленарното заседание. Самият наш дебат беше драматичен. Има ли вече установени фактически последствия за хората, които, например, са участвали в спасителните операции? колко души са засегнати по един или друг начин, колко фактически жертви има. Благодаря. Бихте ли отговорили, господин Ноел? <laughs> Thank you. Um, so there were several questions. Благодаря. Няколко бяха въпросите. Първо, проблема с достъпа до информация, или поне надежна информация през първите дни след аварията. Японските власти е, издадоха е, доклад, който е публичен. Това е много голям доклад, е, който се съдържат много подробности. Много подробна информация. Ако се запознаете с доклада, ще видите, че поне през първите дни наличието на данни за контролните е, зали е, не е постъпвало информационно затъмнение е имало тогава, защото не е имало как да се почерпи информация. Доста сложно е било. Тъй, че това ни затруднява и нас. Това е по първи въпрос. После споменахте възможността да е има по-висока стена срещу цунамито. Да, е, това е ясно, че има такава идея. Имаше неотдавна мисия проучвателна мисия в Япония. Едно от заключенията на мисията е, че действително външната опасност е била подценена. Няма да говоря повече по този въпрос, но това е достатъчно ясно. Знаем, че Япония е сеизмичен район и определено това е една от полуките, които сме извлекли от Фукушима. После сравнението с Чернобил. Показах ви е, е един слайд, където има сравнителна дейност, е, сравнителна таблица на радиоактивността. Е, става въпрос за е, радиацията, отделена в атмосферата, но много различен вид е било лъчението. При Чернобил имаме експлозия с много висока температура. Буквално се изстрелва в атмосферата радиацията, после с вятъра. В Фукушима е друго, температурата не е толкова висока, вятъра е духал в посока към морето, което е благоприятно и част от радиоактивната вода също е, е, освободена, също изтича направо в морето. От към засегнато население също положението е много различно. Бих искал да допълня нещо. Първо, научната общност ще извърши продължителна дейност по анализиране на това, което се е случило. И разбира се, това ще помогне да се извлекат полки. Както вие знаете, комисар Геген Квин и комисар Ротингер вече създадоха нова програма за обучение и образование след Фукушима, защото наистина ние трябва по много прозрачен начин да разпространим резултатите от анализа, за да се знае какво се случило и какво трябва да се прави, за да се предотвратят подобни ситуации в бъдеще. И е важно да се информира населението и учениците, за да не се повтарят грешките, които допускаше научната общност, особено хората, занимаващи се с атомна енергетика. Така че е много важно този аспект на безопасността да се включи в плановете за образование и обучение в Европа. Ами в такъв случай да ви благодарим. Лично на мен ми се щеше да получим повече информация в духа на въпроса на господин Козновски. Защото проблемът наистина е, че а, видяхме някаква визуална информация, не бяхме в състояние да й дадем правилна преценка. Също така беше много двояко сравнението с Чернобил. Имаше доста отрезвяващи данни, които получихме но остава въпросът обичайните критерии, които се спазват в Европа по отношение на сигурността при строителството на атомни електроцентрали, биха ли били достатъчни, ако това се беше случило в Европа? Как е строено? Или може би е прекалено рано да задаваме този въпрос, но това е за мен най-важния въпрос. Имало ли е технически предпоставки? в атомната електроцентрала, въобще на целия обект, които да отговарят на известните поне до сега рискове. Не говоря за непознати рискове. Сега, наистина този риск е от групата на тези, които не могат да се преценят предварително но бихме били много радостни, ако получите някакви подобни данни, да ни ги предоставите в най-скоро време, защото всъщност важни са последствията и това ни е дилемата, че или никой не ги знае, или никой не ги споделя. Има, има и трета възможност. А, просто да се боят да ни ги предоставят. Мисля си, че всичко, което би било казано или направено, би било просто прекалено прибързано. Точно за това ние предприемаме тази програма с проверките на безопасност. Но, както вече казах, ще има един много продължителен научен процес, за да се анализират самите събития, последиците от тях, какви полки могат да бъдат извлечени. По принцип, нормите за осигуряване на атомна безопасност в Европа са много високи. Но така или иначе са необходими тези проверки за безопасност. И това е само началото. Видяхте какво се случи след Чернобил, след, след Три Майл Айланд. С години се изследваше защо се е получило това и това бяха сценарии, които преди това не са били изследвани. И това са нови събития, така че очаквам, че подобна дейност ще бъде извършена и сега след Фукушима. Според мен първото нещо е да обсъдим само първата стъпка и когато получим резултатите, и аз съм сигурен, че ще има реакции от различни заинтересовани страни, и сигурно ще се предложат неща за подобряване на ситуацията, за повишаване на безопасността. Но каквото и да кажем сега, би било много некоректно. При стрес-тестовете ще има ли при стрес-тестовете ще има ли оценяване по страни? Да, отново ние ще получим доклади на държавите членки от съответните регулаторни органи, отговарящи за безопасността. Те ще бъдат обединени тези данни. Ще разгледаме въпросите хоризонтално т.е. да видим дали отговорът на един и същ проблем е приблизително един и същ, така че ще осигурим това да има хоризонтален аспект и също така ще видим как се изпълняват определени критерии, но също така ще разгледаме в дълбочина и ситуацията във всяка държава членка. Т.е. това ще бъде едно матрично занимание. Ние ще разгледаме еднородността, защото Смятам, че това е важно за европейските граждани, където и да се случи авария. Е, граждани трябва да знаят, че нивото ще бъде приблизително едно и също, както и мерките. Uh, Позволете ми да завърша с една малка молба. Първо, ако получите данни включително и от други агенции, за истинските последствия, реалните последствия от, тази, от това бедствие, моля ви, предоставете ни ги, много ни интересуват. И на второ място, Европа реагира по начина, по който реагира и, за, по, и предвиди стрес тестовете по такъв квалифициран начин, би могло да бъде аргумент в полза на Европа в тежки времена. Ние много често критикуваме това, което не върви, но ето този път успяхме да докажем, че а, има моменти, когато е добре, че имаме европейско сътрудничество. Пак казвам, не искам да изпреварвам резултатите, но има моменти, когато трябва да се радваме на Европа. Искам да благодаря на нашите гости, ще благодаря и на колегите. Мисля, че си струваше да потърсим вашето мнение и вашите знания. Господин Десантос, извинявайте, не ви видях. Sorry, chairman, but I... Извинете, господин председател, но аз отдавна вдигнах ръка. Много благодаря. Бих искал да ви поздравя. Наистина е удоволствие човек да слуша вашето обяснение. Всъщност за втори път чух подобни Обяснения за първ път беше на конференцията 100 и съм много благодарен за тези, за тези обяснения. Също така се чувствам много успокоен като европеец, защото като че ли наистина имаме много голям обем информация. Само три месеца след самото бедствие, според мен наистина се извършва сериозна дейност по наблюдението и проверката на последващите действия. Има обаче едно съмнение и то е свързано с технически аспект. Беше използвана морска вода, за да бъдат охладени реакторите, които бяха прегрели. Предполагам, че вода продължава да се инжектира в центъра на реактора и след това тя излиза в контролирани зони, които са покрити. В съответствие с някои изследвания се казва, че няма изтичане на тази радиоактивна вода, т.е. не би трябвало да се очаква замърсяване с радиация на морската вода, но дали имате някаква информация за потенциалното по-нататъчно замърсяване на морската вода? Да, вие наистина посочихте един много важен въпрос, който продължава да е актуален. Да, наистина използва се вода за охлаждането на вътрешната част на реактора. Тя се инжектира пряко в централната част. Тази вода охлажда реактора, след това излиза и след това се натрупва в по-низката част на централата и вече е натрупано голямо количество радиоактивна вода. В един момент дори имаше загриженост за това, че тази вода би трябвало да бъде доброволно, да бъде съзнателно, да бъде пусната в морето, за да се освободи място за нова вода и бяха задействани централи за пречистване на радиоактивна вода. Ситуацията е под контрол, защото бяха създадени допълнителни възможности за съхраняване на такава вода. Също така беше използван един кораб, танкера за съхраняване на тази радиоактивна вода. Това е информацията, която получихме.